въпроси ме информира, че компетентният унгарски съд е прекратил производството срещу господин Чаван а, а, след като обвинението е било отеглено. Процедурата за снемане на имунитета на господин Молнер е прекратена.